Guten Abend. Mikrofon on. Yes. So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Добър вечер, драги колеги. Е, поради е, е, това, че сме с закъснение, ще изслушаме обясненията на вотове в края на дебата. Първо ще гласуваме за доклада Киркас. Е, мобилизиране средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Е, имаме поименно гласуване. Нуждаем се от квалифицирано мнозинство за приемане. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. След това доклада Кристофоро. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Също ще гласуваме поименно. Нуждаем се от квалифицирано мнозинство. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се и доклада на колегата Хризо Кроно е, във връзка с е, господин Антонио Емилио Епинто. Е, ще гласуваме с дигане ръка за, против, въздържали се, приема се доклада на колегата Цвевка за имунитет на господин Инаф Чич, извинявайте, за против, въздържали се, приема се. След това доклада Неглеско. Става дума отново за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Гласуваме електронно. Нуждаем се от квалифицирано мнозинство. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада Регнар за от... отнемане, снемане автомитета на господин Успаских. Колегата Ферховстат иска думата. Uh, е, е, много сте насърчителни. Господин председател, след е, тази съчувствена дискусия, с която проведох с господин председателя на парламента Шулц, се разбрахме да взема думата сега, а не преди два часа. Искам да се да припомня на съвета, не става дума за правило, правило 188, параграф 2. Причините за доклада са все същите, съмнения, поредица въпроси, Wikileaks и така нататък, но и по друг важно съмнение. Когато разглеждахме въпроса за господин Северин, решихме да снемем имунитет му, но без това да се отразява на правото му да упражнява мандата си. Така че тук нещата не, се, не ограничават личната свобода. И аз бих помолил е, да третираме въпроса по същия начин. Така че личната свобода на господин Успаских да не бъде накърнена. Е, не зна, не виждам защо той трябва да бъде третиран по-зле е, от господин Северин, тъй като става дума не просто за корупция, а за много по-конкретен случай. Моля, именно за това вземам думата, да отнесете това към комитета. Благодаря председателят по нашите правила. Имаме възможност да изслушаме изказвания за и против вашето изказване. Кой иска да подкрепи предложението на господин Голниш? Но. No. Взех решение вече. Господин председател, въпреки, че господин Верхов Стат е мой политически опонент, аз подкрепям твърдо предложението му. В продължение на 10 години съм членувал в специалната комисия, която се наричаше специална комисия за проверка на правомощията и имунитета. Преди 20 години в Европейския парламент имаше обективна съдебна практика, благодарение на колегата Бенет, където се казваше, че когато има хюмус персекусионист, т.е. ако усещаме във въздуха идеята, че някой се преследва от своите политически опоненти, то тогава негови имунитет не трябва да бъде свалян. Смятам, че тази съдебна практика трябва да бъде спазвана. Аз лично винаги съм е спазвала, дори когато става въпрос за политически опонент. Аз наблюдавам, че като че ли комисията сега се опитва да запазва имунитета на тези депутати, които се вписват в а, а, общото мнение и а, се правят изключения за а, колеги, които са политически некоректни. Приключвам, господин председател. Искаше ми се господин Верховстат да прилагаше същата и оратора прекъсва. Благодаря, колега Голниш. Една минута за всички за изказване и аз реших, че значи подкрепяте господин Голниш, сега кой иска да издигне възражение? Колега, госпожо Регнер господин Успаских е, имаше широки възможност да даде разяснения по своя въпрос и Комисията по правни въпроси се отнесе много грижливо към този въпрос и както и други въпроси, свързани с имунитета. Подробно разгледахме въпроса още през миналия мандат защото сега вече нещата стигат до апелация и ние отново много внимателно разгледахме в правната комисия този въпрос така че сме напълно готови да вземем решение сега. Наистина надълго и на широко се занимахме с този въпрос. Дошъл е момента да гласуваме по въпрос. Благодаря, колега Рейгнер. Сега ще гласуваме за кой е за връщането му в страната. За реп... Против. Нека да проверим. Нека да гласуваме електронно. Гласувахте ли? Преустановете гласуването. Да, отхвърля се. Сега, доклада на госпожа Рейгнер. За. Против. Въздържали се. Приема се. След това, доклада на колегата Дуда за имунитета на госпожа Габриеля Албертини. За. Против. Въздържали се. Приема се. След това доклада на колегата Ландсберги с макрофинансова помощ за Украина. Имаме по гласуване по-отделно. Започвам с изменение 7. Гласуваха ли всички? Приключва. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се първоначалният текст е, на този параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. След това изменение едно. Гласувайте, моля. Приключихте ли? Край на гласуването. Отхвърля се изменение 2. Моля, гласувайте. Приключихме ли? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се първоначален текст, е, член 3 алинея 1. Моля, гласувайте. Приключихте ли? Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Кой е за? Моля с дигане на ръка. Против. Отхвърля се. Изменение 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме електронно по пето изменение. Приключихте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. И сега предложението на комисията, а, извинявам се, казва председателя, гласуваме по именно по изменение 6. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега вече предложението на комисията за, против, въздържали се, приема се. Е, и е, законодателната резолюция гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега доклада на колежката госпожа Кайли относно е, данъчното облагане. Параграф 5. За. Против. Гласувайте електронно, моля, нека проверим. Готови ли сте? Край на гласуването. Приема се. Параграф 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. 25. За. Против въздържали се, приема се, 34 за, против, въздържали се, приема се, 37 е, устно предложение от госпожа Кайли за изменение. Нека го чуем. Е, това изменение приветстваме стриктното прилагане на конкретните доклади по а, страни, както и за банките в съответствие с директивата за капиталовата адекватност и предприе, призовава комисията да направи необходимото за докладване за трансграничната дейност за фирмите с изключение на малки и средни предприятия, като изиска незабавна проверка на сметките в случай, че, че има опасност от ползване на данъчни облаги при минимизиране на административното натоварване. Председателят възражения и няма. Нека тогава гласуваме по параграф 37 първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Приема се ми се струва, но моля, нека проверим с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Готови ли сте? Край на гласуването. Приема се. Параграф 39. Първоначалният текст е, в е, първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част ще гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се. Параграф 60. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се втора част за. Против. За съжаление не се вижда с просто око. Моля, гласувайте електронно. Готови ли сте? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 69. За против, въздържали се. Отхвърля се с параграф 70 за, против, въздържали се, приема се. В оригиналния текст гласуваме за съображение от преамбюла електронно. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега цялата резолюция гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Приключваме гласуването. Най-сърдечно моля на всички и моля тези, които няма да останат да продължат да слушат да напуснат бързичко и